Guten Tag. Wir, ich begrüße Sie zur Sitzung des Председателката, добър ден, добре дошли на днешното заседание на Комисията по бюджетен контрол. Разполагате с проекта на дневен ред. Не са внесени искания за изменения в дневния ред. Съобщения на председателя можете да се запознаете с тях, ако прочетете бюлетина на Комисията по бюджетен контрол. Там е публикуван и езиковият режим. Съседанието ни може да бъде проследено на живо по интернет. Днес ни предстои да заседаваме съвместно с представители на ООН и Световната банка. Ще започнем това заседание към 17 часа. Точка 3. Докладчи Георги Пирински от България. Годишен доклад за 2013 година относно защитата на финансовите интереси на Европейския съюз, борба срещу измамите. Днес предстои да разгледаме доклада. Срокът за внасяне на измененията е 28 ноември. Думата има докладчикът. Благодаря, госпожо председател. Докладът, който предлагам на вниманието на комисията, е насочен към една основна цел, а именно количествено измерение на нередностите, докладвани от комисията в годишния доклад за 2013 година. Освен количественото измерение на нередностите, целта на доклада е да категоризира нередностите, установени от комисията, както и да привлече вниманието към евентуалните мерки за справяне с установените проблеми. Нека още от самото начало обърна внимание, госпожо председател, на това, че в годишния си доклад за 2013 година комисията прави констатации както за конкретната година 2013, така и за предходния 5 годишен период. Би следвало да отбележим, че е установено значително активизиране на усилията на комисията за установяването на практики, политики и подходи, чиято цел е гарантирането на колкото се може по-добра защита на финансовите интереси на Европейския съюз, които са и финансовите интереси на гражданите на съюза. Оправдано е, според мен, да отдадем дължимото на тези усилия от страна на комисията, да ги признаем те се основават на констатацията, че комисията от 2011 година насам създава нови рамкови условия за по-нататъчното усъвършенстване на политиката за защита на финансовите интереси на Съюза. Трябва да отчетем, да признаем тези усилия от страна на комисията. Следва да я насърчим да продължи да извършва по-активни действия в тази област. Упоменавам това не просто заради самото упоменаване. Гражданите на Европейския съюз са все по-загрижени във връзка с това как се разходват средствата на Съюза. През изминалите години се наблюдаваха нередности, във връзка с които гражданите са все по-загрижени. Те проявяват и все по-голямо внимание към усилията от страна на нашата комисия, например, за извеждането на действията за борба срещу измамите на качествено нов етап – много е важно, госпожо председател, още от самото начало да припомним на колегите и на тези, които следят разискванията ни тук, за това какъв е действителният размер на нередностите, установени от комисията през 2013 година. Докладвани са 15 779 случая на нередности, от тях 14 000 170 случая не са свързани с измами, останалите 1609 случая на нередности са нередности свързани с измами или подозрения за измами. Общият размер на финансовите загуби, проистекли от тези нарушения, възлиза на 2 милиарда 140 милиона евро. От тях по разходната част са 1, милион и 760 милиона. От тези 2,14 милиарда, 1 милиард 840 милиона евро се падат на нередностите, не свързани с измами. 309 милиона са загубите възникнали в резултат от измами. В своя доклад комисията упоменава, че е изместила акцента към по-внимателна проверка на нередностите, свързани с измами. Това е естествено, като се има предвид реалната, голямата загриженост на гражданите на Европейския съюз, що се отнася до това, което се случва с средствата им. Нека в скоби опомена нещо, което се споменава в първите параграфи на доклада а именно всяка държава членка прави своята вноска към бюджета на Европейския съюз въз основа на споделени критерии. Тоест, средствата в европейския бюджет са еднакво важни за всички граждани на Европейския съюз. Всички те имат еднакво право да изискат тяхното надлежно освояване. Бих се осмелил да кажа, госпожо председател, че трябва да се обърне голямо внимание както на измамите, така и на нередностите, които не са свързани с измами. Техният брой е 10 пъти по-голям от този на измамите. Финансовото им отражение, т.е. като цяло е по-голямо. Но не това е единствената причина, поради която трябва да им обърнем по-голямо внимание. Нередностите, не свързани с измами, всъщност засягат интересите на хиляди граждани, дружества и други субекти в целия Европейски съюз, които биха искали надлежно да освояват средствата, но поради една или друга причина, например, тъй като нямат достатъчна информация или не получават достатъчна подкрепа, не могат да го направят. Има и други констатации в доклада на комисията, които заслужават вниманието ни. Например, що се отнася до приходната част, 62% от средствата – са поставени в бюджета на Съюза благодарение на доброто прилагане на процедурата за традиционните собствени ресурси. Това е нещо, което трябва да бъде признато и да бъде подкрепено. Има сериозен проблем с контрабандата на стоки обладани с високи данъци. Това се отразява изключително неблагоприятно върху приходната част под формата на преки загуби за бюджета на Европейския съюз и бюджетите на държавите членки. Например, преките загуби от контрабандата на цигари възлизат на над 10 милиарда евро. За период, периода от изминалите няколко години. Това е един изключително тревожен проблем. Що се отнася до разходите, има някои сектори, в които проблемът с нередностите е много сериозен. Става дума за селското стопанство и най-вече за рибарството, както и за политиката на сближаване. Няма да се впускам в подробности. Подробностите се съдържат както в доклада на комисията, така и в приложенията към него. Онези, които се интересуват, могат да се запознаят по-подробно с детайлите. Те наистина трябва да бъдат разгледани, тъй като става въпрос за отделни нередности, с които трябва да се преборим. Увеличил се е процентът на откритите нередности за периода 2007-2013 година. Това се дължи на повишената активност на комисията в областта на административните проверки, одитните операции и проверките на място, мерки приложени в взаимодействие с държавите членки и техните компетентни органи. Нека сега разгледаме проблемите и мерките за справяне с тях. Искам да се спра върху един въпрос, който е важен и поне според мен е основен аргумент, който бих искал да представя на вниманието на колегите. Трябва да насърчаваме ролята и функциите на Съюза и най-вече на комисията, не само в областта на принудителното изпълнение и налагането на санкции, а също така и в качеството им на подпомагащи органи. В повечето случаи нези, които освояват средства на Европейския съюз, искат да ги освояват надлежно. Не смятам, че Нередностите в по-голямата си част се дължат на умишлено извършени престъпления. На органите на Съюза и на нашия парламент се пада отговорността да работят активно в полза на онези, които имат достъп до средства по бюджета на Европейския съюз и правят вноски към бюджета на Съюза. Упоменат е проблемът свързан с различните системи на отчитане в държавите членки, с различната степен на строгост, с която се докладват нередностите. Това не дава възможност за съпоставимост във връзка с това е направено много разумното предложение комисията да изготви информационна база данни, така че да се уеднакви и централизира предоставянето на информация за мащаба на нередностите и нарушенията. Тази информационна база данни ще постигне две цели. Първо, подобряване на мерките за справяне с нередностите и второ обективна оценка на мащаба на проблема в отделните държави членки. Вече съм упоменавал на предишни заседания на комисията ни, че според мен общата оценка не се извършва обективно. Това въжи най-вече за новите държави членки, Мисля, че има сериозни проблеми, които заслужават нашето внимание. Същевременно обаче не се прави достатъчно обективна оценка. Трябва да има възможност за увеличаване на административния капацитет, за обучение. Не по-малко важно е също така да се разработят програми за запазването на квалифицирани служители на публичната администрация. Както знаем, сред квалифицираните служители на публичната администрация има тенденция за напускане на публичния сектор. Има и някои въпроси, свързани с измерването на приходите и на събираемите вземания тъй като базата е брутният национален доход. Мисля, че трябва да продължим да работим по измерването, по въпроси свързани с методологията. Можем да си сътрудничим по конкретни предложения за доклада. Имам предвид параграф 7. Има и редица въпроси, свързани с предвиждането на наказателна отговорност за установени и открити измами, за предвиждането на наказателна отговорност в законодателството. Тук се ограничавам с няколко общи формулировки. Смятам, че акцента трябва да се постави върху активни мерки. Мисля, че в доклада на комисията с право се отчита, че за да се въведат практики на наказателно преследване на институционално равнище, за да бъдат те ефективни, на много активна позиция трябва да застанат гражданите и обществото. Трябва да се настоява на прозрачност и отчетност – трябва да се наложи култура на отричане на измамите и корупцията по особено категоричен начин, когато се създаде такава атмосфера, тогава може да се вменят и компетенции за подвеждането под наказателна отговорност от страна на прокуратурата. Но преди това трябва да се предприемат някои предварителни действия. Ще ви обърна внимание на становището на Комисията по регионално развитие на Европейския парламент. Това е нейно становище по моя доклад, в което се съдържат две основни препоръки. Първо, да бъдат призовани държавите членки да избягват ненужни осложнения, да се опитат да рационализират практиките си за докладване на нередности. Втората препоръка е да се създаде орган за възбуждането на наказателно преследване. Тя се съдържа в параграф 4 на становището. Няма да се спирам върху него в подробности. А що се отнася до мерките, нека споменам службата, новосъздадената служба, която трябва категорично да подкрепим, а именно експертен център за изграждането на административен капацитет. Този център следва да подпомага публичната администрация при освояването на някои структурни фондове на Европейския съюз, най-вече в областта на кохезионната политика и на обществените поръчки. Това е един орган с много рудиментарни функции. Той едва прохожда Според мен трябва да гарантираме неговата жизнеспособност и както и активни действия от негова страна за борба срещу измамите. Ще се спра и върху ролята на ОЛАФ, службата за борба с измамите. В текста си се ограничавам с по-общи формулировки. Въздържам се от критика. Вероятно ще има изменения по тази част от доклада ми. Доколкото знам, вече бе съобщено, че ще бъде назначен нов председател на надзорния комитет на ОЛАФ. Ще трябва да изчакаме да видим как ще се развият отношенията ни с Олаф. Както вече казахте, госпожо председател, има възможност за внасяне на изменения до 28 ноември тази година. С удоволствие ще се запозная с тях и с удоволствие ще работя за изработването на компромисни изменения в случаите, за които колегите смятат, че това е необходимо. Благодаря ви, господин Пирински. По някои моменти не отстоявате позицията на комисията по бюджетен контрол. Господин Балко поиска думата. Заповядайте. Мадам Гресле, maybe uh, we are wrong. Госпожо Гресле, може би бъркате. Аз съм тук за възобновимите енергийни източници, а не по тази тема. Благодаря ви и извинявайте. Господин Петри Сарвама. <clears throat> Thank you, Madam Chair. Um, I would just like to... Благодаря. От името на НП, като докладчик Сянка госпожа Маковей, да я представя, тъй като тя се извинява, че не може да присъства, макар че това е толкова важна тема. В Румъния се проведе втория кръг от президентските избори и затова не може да бъде тук. Благодаря първо на докладчика Искам да кажа какво мисли госпожа Маковей по част от темите. За нередностите и прекратяванията на плащане. Говоря за нередности, свързани с измама. Докладчикът в Сянка иска да подчертае, че 1609 нередности са над 15700 като сума и те са с измамен характер, останалите не. Разбира се, че е важно да се наблюдават и нередностите, с които не се цели измама. Госпожа Маковей подкрепя съсредоточаването на комисията върху измамните нередности в доклада за защита на финансовите интереси на Съюза. Тя също така подкрепя подхода на Европейската комисия за прекратяванията или времени прекратявания на плащания, защото особено в случаите на измама е, е много сложно доказването и затова превентивната работа е най-добрият начин, за да се защити дънакоплатеца. Да Що се отнася до нивото осъдителни присъди, не всички държави дават достатъчно средства за борба с измамите. Трябва да се разбере това от самото начало и Европейската комисия докладва в своя доклад за защита на финансовите интереси, че част от държавите членки предпочитат финансови корекции без по-нататъчно разследване за евентуалното престъпна дейност. Според госпожа Маковей това не е правилен подход и то дава стимул за поведение от престъпен характер. Препоръките се следват от националните органи. Докладчикът в сянка съжалява, че няма данни, които са конкретно свързани с осъдителни присъди след съдебни препоръки на Олаф. Тя държи бързо да се приеме е, директива защита на финансовите интереси. Що се отнася до контрабандата и програмата RQ, като докладчик за регламент RQ 3, госпожа Маковей придава значимост на борбата срещу контрабандата и ментетата и тя иска да се подсили тази част в документа на парламента и най-вече по прилагането на програмата. При прилагането на новия регламент на ОЛАВ през 2013 година има стъпки напред, като се създава координационна служба за борба с измамите, наречена АВКОС. Спожа Маковей приветства апела на докладчика, с който държавите членки се призовават да организират свои такива служби. Трябва да се съсредоточим върху начина по който държавите членки правят своите служби за борба с измамите, защото има различни модели, които са много далече един от друг в отделните държави членки. И сега за прозрачността. Необходима е по-голяма прозрачност, която дава възможност за по-добър надзор. Така се разкриват схеми за измама и докладчикът Сянка смята, че комисията трябва да създаде система, при която всички бенефициери на фондове се публикуват на един и същи уебсайт, независимо от това къде се администрират фондовете и на базата на стандартизирани категории, които да се предоставят от държавите членки на поне един от работните езици на Съюза. Благодаря ви. Аз също се включих в списъка на желаящите да се изкажат. Вече съм се занимавала с тази тема. Оставам с впечатлението, че докладът за защитата на финансовите интереси на Съюза за 2013 година има някои особености. Съжалявам, че не бе взета предвид нашата молба във връзка с доклада за 2012 година, а именно да се докладва за контрола върху акцизите. комисията взе отношение по нашите препоръки само за 2011, но не и за 2012 година. Би ми се искало да знам защо. Параграф 69 критикуваме някои аспекти във връзка с Олаф, но комисията не е взела отношение по тази наша критика. Искам да знам защо. Във връзка с Олаф Възникват въп някои въпроси, като например за надежността на статистическите данни. Точка 28 от доклада на нашия докладчик, а именно информацията и ролята на Олаф в борбата срещу измамите. Мисля, че това е един спорен текст. Какво мога да кажа още във връзка с доклада на докладчика? Той съдържа някои моменти, които не са не могат да бъдат съгласувани с позицията на нашата комисия и на парламента. Например, точка 24, в която изискваме, се изисква от комисията вече да не предприема прекъсвания и временни преустановявания на плащанията. Това не би трябвало да е последната, а първата мярка от страна на комисията. Всичко останало не би било съвместимо с защитата на финансовите интереси на Съюза. Бих помолила колегата докладчик да разгледа по- още веднъж точка 24 точката от текста си. Увеличил се с 76% броят на докладваните измами това е само една суха констатация в текста, но какво точно стои за тази цифра? Трябва да се внесат някои изменения, в които да се постави под въпрос тази цифра. Нека я разгледаме по-подробно. Какво означава това? че финансовата и економическата криза е улеснила извършването на измами, или пък, че обръщаме по-малко внимание на разходването на средствата. В точка 16 се заявява, че държавите членки проявяват различно ниво на строгост, че имат различен марш за маневри. Добре е, че се изисква създаването на обща информационна база данни, но искам да знам какво се има предвид с различно ниво на строгост, че някои държави си затварят учители, в доклада се твърди също така, че не бива да се посочват и порицават виновниците, но аз мисля точно обратното. И това показва 10 годишният ни опит. Ако сме симпатични и любезни, просто не можем да постигнем нищо. Посочването и порицаването на виновниците е единствената ни възможност да постигнем нещо. Мисля, че би трябвало да се заличи формулировката в точка 18, що се отнася до посочването и порицаването на виновниците. Това е един много важен момент. Много е важно парламентът да бъде приеман на сериозно в това отношение. Няма желаещи да се изкажат от страна на колегите, кой ще вземе думата от името на комисията. И извинявайте, не ви видях. Господин Де Йонг. Е, е, е, Благодаря, госпожо председател. Докладът е една отлична основа. Имам няколко наблюдения, които искам да направя сега. Най-вече Всичките тези цифри показват два мотива според мен. От една страна се спадат цифрите най-общо, но ако има увеличение някъде, тогава можем да кажем, може би, че по-добре са били разследвани тези казуси, т.е. работи се по-добре. В комуникацията Европейската комисия казва от една страна, са се използвали повече средства. От друга страна е, имал по-добър, е имало по-добър контрол. Не се разбира обаче добре. Аз съм съгласен с а, вас, госпожо председател, че е по-добре да разберем какво се случва и от двете страни. Особено, що се отнася до интензивността на следствените действия. Не може обаче да продължаваме да казваме, не знаем точно какво искат да кажат тези цифри. Ако има увеличаване, чисто и просто, може би наистина следствените действия са били по-добри. Искаме обаче да има по-голяма яснота по случая. Вторият ми коментар каза го и Европейската комисия в своето съобщение. Необходимо е да имаме повече средства, но е нужно да има и повече програми Колкото повече програми има, толкова по-добре е всъщност да се правят и добри разследвания, за да има по-добро употребяване на средствата. Програмите използват средствата по целесообразен начин и контролът трябва да бъде по-опростен, за да бъде по-ясен и по-ефективен. 20 точка от доклада иска ми се по този въпрос още малко да се поработи, защото е то изключително важно за борбата с корупцията. В доклада за корупцията на ООН има големи пропуски и неясноти. Това зависи от европейските институции, от Европейската комисия. Видяхме доклада на госпожа Малмстрём там се говореше за всичко, но не и за самата Европейска комисия и за европейските институции, които в крайна сметка не искат да са част от това. Аз съм съгласен с казаното от нашата председателка за Олаф. 28 и 29 точка, като че ли идват от друг свят, от друга планета. И трябва да бъдат преразгледани подробно. Е, за останалото съм съгласен с казаното от госпожа Маковели, от нейно име поне. Für, das Amt für Betrugskämpfung Frau Maria Nizio. Nizioni, bitte. От името на Олаф, госпожа Мария Ницион. Dear Chair, uh, Honorable Members, ladies Уважаема госпожо председател, дами и господа, искам да ви информирам, че директорът ми, Джовани Кяслер, не може да присъства днес, тъй като е в командировка. Госпожа Хофман, моята директорка, също е в командировка. Казвам се Мария Джуни, заместник ръководител на отдел Д2. Отговарям за подготовката на този доклад заедно с колегата Андрея Бодони. Колегите от Д3 връзки с институциите и външни отношения. Сарлота Види и Майк Макалитън също са тук. Първо искам да благодаря на докладчика за наистина конструктивния доклад, който е цялостен и е, разглежда доклада 2015 за защита на финансовите интереси. Високо оценим усилията на парламента за борбата с измамите и приветстваме стратегията на Комисията за борба с стратегията, която включва координационните служби за борба с измамите, както и многобройните съвместни митнически операции. Първи параграф от общата част – отговаря на предишни доклади на парламента. Забелязва се по-голям брой нередности с измамен характер и с неизмамен характер. Това се отбелязва като отрицателен елемент, както и намаляването пък с, като положителен елемент. Това обаче може да се разглежда и по друг начин. Увеличения брой нередности всъщност показва, че системите в държавите членки работят по-добре. Искам да ви припомня, че през последните три години ОЛАФ, комисията и държавите членки поедеха различни инициативи, което е записано в проекто доклада, за борба с измамите. Увеличеното е, откриване на тези нередности трябва да се разглеждат в тази светлина. Нека сега да говоря за някои конкретни елементи. 16 та точка. Коментари, свързани с различния подход към докладване на нередностите от държавите членки и създаването на обща информационна банка. Трябва да се отбележи, че такива бази данни вече съществуват още от разработването на системата за управление на нередностите. От октомври на сетне има вече нова а, версия на тази система за а, управление на нередностите и а, е, така по-лесно се усъвършенстват процесите на анализ и отчитане. 18 точка невъзможност комисията да установи дали е, по-низкия брой на нередностите при измама се дължи на неефективността на контролните системи на самите държави членки. Е, имайки предвид е, доклада за финансовите интереси от предишните години, мисля, че е ясно, че комисията е притеснена е, че определени държави членки отбелязват, че няма нито един, една наредност, свързана с измама при тях. Комисията, представяйки своя доклад за защитата, се основава на официални данни, представени от държавите членки, които следват съответните си задължения по сектори. Вярно е, че някои държави членки не отчитат никакви нередности с измамен характер или много малко, особено, що се отнася до разходната част на бюджета. Това е деликатен въпрос и Европейската комисия започна да се вглежда в конкретните практики, свързани с подозрения за измама. В момента комисията е поела различни инициативи за раз, е, решаване на този проблем в двустранен план. Евентуалното, евентуалното отчитане на по слаб брой нередности може да се отбележи при гръцките власти, особено що се отнася до политиката по сближаването. Най-вероятно си спомняте, че това е една от държавите членки в доклада от 2012 година, която получи препоръка за това, че не отчита нередности от измамен характер. Проекто докладът отново, точка 19. Олаф също се притеснява подобно на докладчика по тази тема и смята, че създаването на Европейска прокуратура, както и директивата за борбата срещу а, измамите по наказателно-правни пътища, директива ПИФ наречена също така, оказват свое въздействие в това отношение. В а, заключение искам да кажа разликите между доклада ни за 2015 година и този за 2014. Докладът за тази година дава най-задълбочелия анализ на а, откритите измами и структурира препоръките си в една глава. Това персе е положително развитие, което взема предвид наблюдения, които преди това парламента е казал. Uh, that, would, uh, to... Преди да дам думата на колегите, които да отговорят uh, на ваши въпроси, бих искала да отговоря на въпроса за това, че няма последващи действия по доклада от резолюцията на парламента за доклада 2012. Това е доклад, който е за 2015 година и за това получавате коментари по резолюцията си за 2012 година. Доклада 2014 в доклад за 2014 комисията ще даде своите коментари по резолюцията от 2012. Т.е. доклада, казва ораторката. Тази резолюция бе приета през април, ако си спомням вярно, и за това не е включена тук. Когато изготвихме доклада, бяхме вече доста напред в процедурата. Както знаете, за подготовката на този доклад ние работим в тясно сътрудничество с държавите членки. Когато приехте резолюцията, доклада беше готов. Сега давам думата на Андрея Бордони, ако иска да каже нещо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 Uh, Благодаря, госпожо председател. Извинете, че малко се забавих, но исках да разбера точно какво имаше предвид колежката ми. Що се отнася за надежността на статистиките, които е, се предоставят в доклада за защита на финансовите интереси. Тук искам да подчертая фактът, че ние преминаваме през един много продължителен процес на подобряване на статистиките в последните няколко години. Статистиката за доклада за защита на финансовите интереси. Като се търси споразумение между страните членки, между основните дефиниции, основните практики и също така е очевидно, че е необходимо и допълнително хармонизиране. Но, нека да подчертая, че в края на краищата всичко зависи и от е, всичко се получава и от сложността на системата за управление на европейските средства структурата и начина на управление на двете основни потоци от средства земеделие и кохезионни фондове е установена с така съзнателен избор в посока на стигане по-близо на бенефи... към... до бенефициерите по отношение на изпълнение на програмите. Като по този начин обаче все повече лица се ангажират с работа в тези области и нежеланите последици и практики съответно се увеличават различните тълкования и подходи. И в последните няколко години ние работихме много усърдно, много продължително да предоставим инструменти, насоки, обучение – и така нататък, за да направим така, че тези проблеми да бъдат ограничени до възможно най-голяма степен. Също на двустранна основа е, дискутираме с някои от страните членки, където срещаме най-големи проблеми с интерп... тълкуването на предоставените данни. От тези разговори стигаме до заключение, че информацията, която се публикува в докладите, е с много висока степен на надежност и напълно удовлетворителна. А що се отнася до нередностите, отчетени като измами, това отчита реалните резултати на разкриване на тези измами от страна на националните власти. И на базата И на базата на тези е, елементи ние излизаме с съответните препоръки. Е, тоест, когато има нулево отчитане на измами, ние е, се притесняваме. Националните власти, когато се обърнем към тях с тези съображения, остава въпросът те всъщност какво виждат, какво са състояние да открият. И когато има подозрения за измама, ние считаме, че цифрите, които е, се публикуват, не включват именно тези е, явления. Тоест, е, цифрите са абсолютно надежни. На тяхна база ние основаваме и своите препоръки. Бих ли могла още веднъж да ви попитам следното? При положение, че сте променили номенклатурата на статистиката, би било доста дръско да допускаме, че промените в статистическите данни показват, че получавате повече или по-малко информация. Sorry, I, I think we are talking of two different reports here. Мисля, че тук говорим за два различни доклада. Вие говорите за доклада на ОЛАФ, аз говоря за доклада за защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Става дума за информация подадена от страните членки от националните власти, националния орган, който извършва проверките за употребата на средства на национално ниво. Тоест, нередностите, отчетени като измами, отчетени от нас, означава, че в страните членки са започнали, е започнал процес по, по съдебен път, през съдебната система – посредством който е, се установяват измамите за определени а, случаи. Затова и тук говорим за капацитет за откриване на измами на страните членки. И на базата на тези данни ние правим съответните изводи. И също така в доклада за защита на финансовите интереси се отбелязва и в по-големи подробности се излага в приложението за наредностите от страните членки. Там от 2012 година го правим и в доклада 2013 има, има едно съотношение на установените измами. Значи от всички нередности, които са отчетени като измами, колко от тях са влезли в национална така, съдебния производство и съответно са наложени санкции. Спрямо 2013 има малко увеличение. Не става дума за случаи разследвани от ОЛАВ. Става дума за разследване, започнато от националните власти. И тук е, резултатите и по отношение на земеделието и на политиката за сближаване се увеличават. Конкретно параграф 2.2.2.1 Извинете, 2.2.2 и след това под параграфи 1 и 2 за националните средства за политиката за сближаване. Виждате, че там а, съотношението е 7%, е а за кохезионните фондове 11%. Това е процента от общите нередности, посочени като измами от страните членки, които са вече обект на излезли присъди и санкции. Смятам, че с това вече изчиствам съмненията ви относно статистиката. Благодаря ви. От името на комисията желая ли някой да вземе отношение? Генерална дирекция регионално развитие и заетост ни уведоми за възраженията си по точка 24 във връзка с прекъсването и временното преустановяване на плащанията. Представителите на тази дирекция заявиха, че съдържанието на тази точка не отговаря на онова, което парламентът отстоява вече от години. Няма други желащи от страна на комисията. Господин Пирински, имате думата благодаря, госпожо председател. Благодаря на всички, които се изказаха в дискусията. Що се отнася до коментарите на госпожа Макове и предадени от колегата, мога да кажа, че по точка 19 там точно отразявам притесненията на госпожа Маковей, а именно – че някои страни членки не извършват разследвания за измамите. Аз и е, съответно е, коментирам корективните мерки. Така че смятам, че този коментар на госпожа Маковей е отразен. А що се отнася до параграф 20 е, за прозрачността като ключов е, елемент, Определено съм съгласен с това и смятам, че това се заявява достатъчно явно, ясно в доклада, заедно с службата за е, координиране на борбата с измамите. А проблемите, които тя очерта и които мнението й се разминава с е, текста на доклада, може би тя ще е готова да подаде изменения. А, по вашите коментари, госпожо председател, що се отнася до надежността на статистиката, изслушахме отговора и се надявам, че този отговор е изчистил въпросите, които имаме за статистиката. Може би го е направил, но може би и не, защото е, ние все още се притесняваме, че, се притесняваме, че в е, отчета не винаги има достатъчно обективност, няма достатъчно дълбочина на разследванията за нередности измами. Така че смятам, че трябва да търсим подобряване на отчетността. А, въпросът за посочването и порицаването и в свързания с него въпрос за обективността, вие може така да посочваме, да критикуваме, да порицаваме, може би ще, е, ако не го правим на базата на достатъчно обективни данни, вероятно резултата ще е обратния на търсения. А, дали се увеличават нередностите, измами и как да се тълкува това, съгласен съм, че трябва да се наблюдават е, тенденциите. В е, текста, който представям, смятам, че ние се базираме достатъчно на тези данни. И е, става така ясно са разграничени тенденциите, които следва да бъдат окоръжавани и тези, които трябва да бъдат преодоляни, примерно свързани с случая с рибарството. Колегата от Гое, който също се изказа, мога да отговоря. Ако успях правилно да проследя, той е, говори за повече проверки, за по-стриктно изпълнение на законодателството, по-добри програми за разследване. Безспорно, безспорно. Това са едни дейности за е, изчистване, хармонизиране, които всички трябва да извършваме. А, що се отнася до така основната, да не кажа разлика, но различен акцент, аз е, считам, че така, ние трябва а, е, да засилим а, е, повече борбата с нередностите, които не се а, считат за измама и да търсим повече превентивни действия, предварителни такива, а не санкции, като например прекъсване на плащанията. Е, току-що консултирах един е, доклад е, от парламента, където се коментира до каква степен националните разпоредби излишно допринасят за увеличение степен на грешка при разходване на средствата напълно е, излишно се, дефи... Е, се счита в е, доклада необход... тази практика да се подава в най-добра светлина. случващото се и отчитането, свързано с изпълнение на законодателството на Европейския съюз. Затова искам да обърна внимание на колегите, че добре да искаме и от комисията, и от страна, страните членки да се разгледат тези въпроси за нередностите, свързани с измами и не с измами защото това се отразява в е, очите на гражданите много негативно на репутацията на европейските институции. Така остават гражданите с впечатление, че тези институции не са в състояние да извършват контрол. Този така мек подход към измамите е в техните очи не съответства с тежината, тежестта на нарушенията. И не бих искал да създаваме именно подобен, подобен имидж на нашата политика в защита на финансовите интереси на Европейския съюз. Имах възможност да обсъждам този въпрос с хора, които са били е, автори на така, първия доклад от е, този вид преди 20 години. И така, първоначално се е считало, че има два проблема. Единият е очевидно са измамите, а другия е, е реалното финансово управление на фондовете. Така че, може би, трябва да се върнем малко към първоисточниците. Ich möchte schon noch mal zwei Sachen unterstreichen, nämlich Нека още веднъж изтъкна две неща. Първо, колега Пирински, какъв е предметът на дейност на нашата комисия? Не можем да приложим така наречения мек подход към борбата с измамите. Знаем, че нередностите може да са свързани с измами, но че това не е задължително. Когато се разследват нередности, първопричината не винаги е измама. Имам един въпрос по точка 18, тъй като не искам да се стига до недоразумение. Заявявате, че посочването и порицаването е контрапродуктивна практика, която следва да бъде избягвана. Доколкото знам, не се посочват и порицават конкретните виновници. Посочват се отделни държави членки. Какво имате точно предвид, че не бива вече да посочваме конкретни държави членки или ако не? Когато установяваме, че определени държави членки не са докладвали за никакви измами, то следва да ги запитаме дали в системите им не функционират добре или просто там не са били извършвани измами. Ако установим, че системите не функционират добре, мисля, че трябва да се предприемат допълнителни действия. Това е практиката на Олаф. Ние не посочваме и порицаваме конкретни виновници лица. Посочваме и порицаваме конкретни държави членки. Това до голяма степен беше въпрос към мен, а затова една дума. Доколкото разбирам, например, страна като България се среща в много случаи в отчетите. И ако това би било повод да се поселчи, че тази страна е обект на критика, а друга страна, където има нулево отчитане, но не е ясно всъщност открите ли са измами и какво нея ще я похвалим, така ли? По тази причина смятам, че не е редно да се постъпва по този начин. Благодаря ви за уточненията и разясненията. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Специален доклад номер 6 от 2014 година освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета за 2013, подпомагане от фондовете на политиката на сближаване за производството на възобновяема енергия, постигнати ли са добри резултати. Думата има представителят на Европейската сметна палата господин Балко observation, dear uh, chair, Frau dear Благодаря за възможността да представя пред вас доклада. Аз много се радвам, че от името на Сметната палата днес мога да представя специалния доклад за средствата по кохезионните фондове, свързани с възобновяеми енергийни източници. Смятам, че доклада ще представлява интерес за вас и за докладчика, който е член и на комисията ИТРЕ. Тук ние се опитваме да отговорим на въпроса дали двата основни източника на, на средства за насърчаване на използване на възобновяемите енергии, е, фонда за регионално развитие и кохезионните фондове са постигнали добри резултати. През 2007 година бе приета стратегията за енергийна ефективност от съвета, като целта е 20% до 2020 година да са е, енергоносители от възобновяеми източници. А между 2013 средствата отпуснати възлизаха на 7 милиарда евро. Съвета сега прие рамката за климат и енергия до 2030 година и се предвижда дела на възобновяемата енергия до 2300 да бъде 27% от общото енергопотребление. Възобновяваме източниците, слънцето, биомасата, вода и е, вятърна енергия. Това са важни източници за намаляване на зависимостта на Европейския съюз от изкопаеми горива и намаляване на емисиите на въглероден диоксид. В бюджетите на страните членки обаче има и доста сериозен е, натиск е, и инвестиции в, в, в възобновяеми енергии могат да дадат за резултат увеличаването на работните места, развиване на нови технологии и развитие на регионите. Ние разследвахме използването на европейските средства по като читаме и доклада за финансовата ефективност на средствата, които бе публикуван 2013 година и специалния доклад за възобновяеми енергии, който всъщност излезе през юли, който ви представяме сега. Целта беше да се оцени дали е, проектите са постигнали добри резултати. Сметната палата разгледа изпълнението на проектите, дали те са изпълнени така както е планирано и дали са постигнали целите си. А също отчитаме и доколко те допринасят за постигнането на целите за 2020 година. Финансовата ефективност – Е, се е, установява спрямо получените резултати. В съответните бележки под линия се разяснява методологията. Финансовата ефективност означава търсенето на най нескъпо изпълнение на съответните цели. На тази база ние стигнахме до следните заключения. Първо, проектите за възобновяема енергия са постигнали съответните цели. Изпълнението им е било навременно, нямало е големи забявания при извършването им капацитетите за възобновяема енергия са инсталирани според плана. Няма големи е, проблеми с техни... технологичната устойчивост. Имало е трудности е, при включването на произведената енергия към националните мрежи. Това е било основен проблем. Също така не винаги е имало достатъчно прозрачност при избора на изпълнители и подизпълнители. Резултатите от проектите са били различни по отношение на финансова ефективност. Целите за производство на енергия са били постигнали обхванати напълно в 8 от 24-те проекта. В някои случаи проблемите са свързани с недостатъчно прецизни оценки и прогнози. Има съответни индикатори за е, изпълнение на проектите. но постиженията на тези проекти за постигането на целите за енергийна ефективност до 2020 не са постигнати или са допринесли в малка степен, защото това не е било застъпено първоначално в планирането им. Не винаги има достатъчно индикатори за мониторинг и оценка не са направени анализи за най-добрите, най-ефективни проекти за е, възобновяеми източници на енергия. И заключението е, че тук добавената стойност на тези проекти е ограничена. подобни цели са ще ли да бъдат постигнати и е, посредством действия само на, на национално ниво. Не е, е обоснована много високата степен на съфинансиране. От тук се, е, тук проистича и е, риска за необосновани печалби. Четири от пет е, бенефициери на проектите признават, че те са можели да изпълнят тези проекти без да имат съответните финансови облегчения. Що се отнася до някои проекти за ветро, генератори там е имало възможност да се търси финансиране и от трети страни. европейските фондове биха имали повече положителни резултати, ако са били използвани за катализатор за технически обновения, резултата на тези, от тези проекти е ограничен по отношение на постигането на целите на 2020 за дял на възобновяемите енергии в националното енергопотребление. Капацитетите са инсталирани според проектите, но е имало слабост при изпълнение на проектите – особено по отношение на индикаторите за изпълнение. Тук преди две години коментирахме същия въпрос. Друга слабост е измерването на резултатите, а и процедурите за избиране на проекти. Около две трети от проектите всъщност не са отчетени или не са измерени доколко постигнатите цели имат отношение към националните цели. Използването на европейски средства – за, в тази област по този повод ние правим две препоръки. Една към комисията и втора към страните членки. Първата препоръка е, че комисията посредством насоки за изготвяне на проектите трябва да направи така, че бъдещото финансиране да се ръководи от принципите на финансова ефективност – и също така да се прави е, оценка на нуждите и да се търси оптимално принос към целите 2020. Също така трябва да се търси създаването от страните членки на стабилна регулаторна рамка за възобновяеми енергии и улесняващи процедури за включване на производството на тази електроенергия в националната мрежа. Що се отнася до страните членки? Страните членки трябва да създадат е, минимални критерии за ефективност според конкретните проекти. Също така трябва да се е, подобри добавената стойност на фондовете,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 Добър ден! Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми колеги, господин Балко, нека накратко синтезирам съдържанието на проекто доклада си. Първо, благодаря на Европейската сметна палата за специалния и доклад. Той ще бъде много полезен както за комисията, така и за парламента и потвърждава, че Технологиите в областта на възобновяемите енергийни източници са се развили по задоволителен начин. В момента в 25 държави членки се реализират 24 проекта в тази област. Повечето от тях са били подготвени достатъчно добре Вместват се в предвидения график, няма свръхразходи в особено голям размер. Инсталиране и Инсталирани са и предвидените капацитети. В една трета от всички проекти обаче действително е било произведено предвиденото количество енергия, Установени са нередности, не са приложени достатъчно ясни показатели. Нека се спра върху някои от препоръките в доклада си. Ефективността на разходите следва да е в основата на политиката на сближаване, както и на финансираните по нея проекти но в доклада се констатира, че не винаги разходната ефективност е основополагащият принцип. Второ, държавите членки следва да гарантират достатъчен капацитет за захранването на енергия от ВЕИ в енергийните си мрежи. Трето, комисията следва да разработи стабилна нормативна уредба за финансирането на производството на енергия от ВЕИ през следващия програмен период. Заключение. Нека кажа, че комисията трябва да е много по-гъвкава и много по-бърза при удовлетворяването на конкретни потребности, например при разработването на конкретни оперативни програми това все още може да бъде отчетено като недостатък. Благодаря колегата Волган. Дерек, имаш думата. Благодаря, госпожо председател. Благодаря на докладчика и на представителя на Европейската сметна палата. Коментарите ми ще са по-скоро отправени към казаното от представителя на Сметната палата. В доклада се отчитат някои положителни страни, като например използването на средствата по фондовете за постигането на конкретни цели. В доклада си Сметната палата заявява, че проектите до голяма степен са били реализирани, че няма свръхразходи в голям размер, както и забавяния. Отрицателните страни са, че няма достатъчно доказателства, например, за добро съотношение разходи-ползи. Друг недостатък, според мен, е следният. Говорим постоянно за надежни показатели за оценка на резултатите, както и на съотношението разходи-ползи. Но няма достатъчни доказателства за ползите от проектите в тази област, като например економически растеж и други Бихте ли могли да се изкажете по-подробно по този въпрос? Ако можете да се спрете в доклада по-подробно и върху тези аспекти, това според мен би било добре. Би било добре поне да упоменете, че в бъдеще трябва да обръщаме по-голямо внимание на резултатите и ефикасността. Děkuji, paní předsedkyně. Já si nemůžu... Uh, ehm, no... Благодаря, госпожо председател. Ще направя коментар от свое име. В моята страна днес е празник, официален празник. Нека ви припомня за 25-та годишнина от Кадифената революция в Чешката република. Представителят на Сметната палата и аз участвахме в събитията от 89-та година. Нека не забравяме този ден. Нека сега поговорим и за възобновяемите енергийни източници. Това е една много важна тема. Благодаря на господин Полхе за проекто доклада, който според мен е много добър. Темата е много актуална. Става дума за програмния период 2007-2013 година. Проектите в рамките на този период не отчитаха измененията в климата. Смятам, че тази тема ще има по-голяма тежест в рамките на следващия програмен период. Имам два въпроса към представителя на Сметната палата. Първо, можем ли да направим оценка на това, кои са били най-ефективните методи на подпомагане. Второ, в каква степен подпомагането е било обвързано с инструментите на политиката на сближаване и на националните политики. Обичам. Господин Балко. Благодаря. Преди на, да дам отговор на въпросите. Благодаря на депутатите Похия и Дябалова. Благодарен съм на вашия докладчик за това, че изтъква онова, което изтъкваме и ние в своя доклад, а именно разходната ефективност. Разходната ефективност е в основата и на нашия доклад. Нека сега отговоря на въпросите. Позволете ми да не се съглася с всичко, което упоменахте за нашия доклад. Заявихте, че в него даваме израз на смесени чувства. Но нека се спра върху точка първа и втора от уводната част – Нека се спра по-конкретно и върху точка 48 и 54. В тези части от текста заявяваме, че Извинете, правим съвсем конкретни твърдения за съотношението разходи-ползи. Отчитаме някои слабости във връзка с изпълнението. Заявяваме, че не са постигнати целите в областта на енергетиката. Обръщам ви внимание и на приложенията към доклада, в които се излагат някои много интересни факти. В точка 48 и 54 се спираме върху отговорите на комисията. Тя дава много ясни отговори на констатациите ни в точка 48 и 54. Сега ще дам думата на нашия ръководител, господин Бунгърц. Той е ръководител на екипа, който извърши оценката. Господин Бунгърц, нека допълня казаното от господин Балко, като ще взема отношение и по въпросите на госпожа Дябалова и господин Воган. Методите, които приложихме, не предвиждаха извършването на одит на резултатите, що се отнася до постигането на по-общите цели на политиката на сближаване, като разкриване на работни места, социално сближаване, новаторство и економически растеж. Не направихме оценка на това доколко тези цели са били постигнати в рамките на проекти за ВЕИ, финансирани от Европейския фонд за регионално развитие. Но се запитахме доколко една от целите на политиката на Европейския съюз, е именно целта за дела на възобновяемите енергийни източници в структурата на енергийния баланс до 2020 година е била подпомогната и то доколко е било подпомогнато постигането на тази цел при постигането, чрез постигането на най-добро съотношение разходи-ползи. Да, подобни програми водят и до създаването на работни места. Те до известна степен водят и до постигането на социално-економическо сближаване. Но основният въпрос, който си зададохме бе доколко целите на Европейския съюз за дела на възобновяемите енергийни източници са били постигнати като са били използвани възможно най-добре средствата на дънакоплаците. Отговорът на този въпрос бе до голяма степен положителен. Имаше някои проекти, при които имаше проблеми с проектирането и изпълнението. Основната слабост бе свързана с разходната ефективност. Това бе основният въпрос, който си зададохме още от самото начало на одита. Целта ни не бе да установим колко работни места са били създадени или доколко е бил стимулиран економическият растеж. Още от самото начало на одита Знаехме, че председателят на комисията Барозо се бе обърнал към държавите членки и ги бе призовал за периода 2014-2020 година да работят по-активно в областта на възобновяемите енергийни източници в рамките на политиката на сближаване. За периода 2014-2020 година финансирането в тази област ще бъде отчетворено. Затова сега трябва да проверим доколко има съвместимост между целта до 2020 година, целта за възобновяемите енергийни източници и изразходването на средства на Европейския съюз. Зададохме си въпроса доколко финансирането от страна на Европейския съюз е било допълнено със средства на държавите членки. За целта разгледахме пет държави – Финландия, Полша, Австрия, Малта и Обединеното кралство и по-точно Уелс. Поставихме си въпроса доколко са били разработени и национални схеми за финансиране и по-точно в каква степен конкретните държави са можели да постигнат заложените цели и без европейско финансиране. Запитахте ме, кои са били най-добрите методи за подпомагане. Въпросът е много сложен. Във всички тези пет държави установихме, че са били разработени и национални схеми за финансиране, било то по линията на безвъзмезно финансиране или на данъчни стимули. Трудно е да се каже доколко определени схеми за финансиране са довели до постигането на възможно най-добри резултати. Целта ни бе да си отговорим на въпроса доколко са били допълнени разумно и националните схеми за финансиране, независимо какви са били те. Председателката. Поне нашият заместник-председател, който е от Уелс, остана удовлетворен. Господин Балко. Нека добавя нещо в отговор на въпроса на госпожа Дяволова. Госпожо Дябалова, попитахте какви методи, кои са били най-ефективните методи за производство на електроенергия. Запитахте кои методи на производство на електроенергия са довели до най-добри резултати. Отговорът се съдържа в точка 33. Изключително добра информация получаваме днес. Ще дам думата на още двама представители на комисията. Госпожа Скери. Благодаря. Комисията от своя страна също благодари на господата Балко и Бунгас за работата по специалния доклад, който е посветен на един от основните елементи на бъдещето на Европейския съюз, а именно възобновяемите енергийни източници, увеличаването на производителността в тази област при запазването на разумно ниво на разходите. Благодаря и на вашата комисия и по-конкретно на господин Похи за разумния подход към специалния доклад. Ще изложа позицията на Европейската комисия по доклада, както и някои общи съображения във връзка с политиката на сближаване. Както вече бе упоменато, сега започва следващият програмен период в рамките на политиката на сближаване. Това е периода 2014-2020 година. В доклада се упоменава, че има нов елемент, а именно минимален размер на средствата, които трябва да бъдат заделени задължително за насърчаването на развитието на ниско въглеродна економика. Значително ще се увеличат инвестициите в тази област. Ще бъдат финансирани не само възобновяемите енергийни източници, но и устойчивата градска мобилност, интелигентните мрежи, научно-изследователската и развойната дейност и други. В момента сме етап на уточняване на конкретните програми на ниво държави членки. Ще трябва да видим каква част от програмите ще бъде посветена на възобновяемите енергийни източници. Една част от дейностите ще бъде посветена на постигането на целите до 2020 година, а друга на целите до 2030. Много е важно, за да се възползваме максимално добре от средствата, да стъпим и на констатациите в доклада на Сметната палата. Финансирането не следва да замести финансирането от частния сектор. По-голямата част от инвестициите в областта на ВЕИ следва да бъде направена от частния сектор, а финансирането по линията на политиката на сближаване следва единствено да го допълни и да постигне така наречен ефект на лоста. Комисията приема препоръките на Европейската сметна палата. Няма да се впускам в подробности, тъй като разполагате с нашия отговор. Ще направя само няколко бележки във връзка с ефективността на разходите, тъй като това бе основният въпрос, който бе обсъждан до момента. Трябва да се разглеждат целите на политиката на сближаване в по-широк контекст. Имам предвид економическото, социалното и териториалното сближаване, така както е залегнало в договорите, както и насърчаването на хармонично развитие чрез избягването на разлики между отделните региони. Това са целите на политиката на сближаване в по-широк контекст. А що се отнася до ефективността на разходите, така както я дефинира Европейската сметна палата, то това определение е по-ограничаващо. Но според нас трябва да разглеждаме целите в по-широк контекст т.е. на ниво насърчаване на економическото развитие и растежа и постигането на социално, териториално и економическо сближаване. Както упомена и вашият докладчик, ефективността на разходите може да бъде определена по различни начини. Ако разглеждаме целите в по-широк контекст, т.е. целите до 2020, 2030 и 2050 година, то можем да приложим различни определения – Трябва да си зададем въпроса доколко публичното финансиране може да бъде използвано и за привличането в дългосрочен план на частно финансиране. Както заявява комисията в официалния си отговор на доклада, трябва да се разглежда по-общият принцип за ефективност и ефикасност на разходите, така както е залегнал в финансовия регламент. Следва да разглеждаме ефективността на разходите в по-широк контекст, вместо да прилагаме по-ограничаващото определение на това понятие. В началото на следващата година ще имаме яснота за отделните програми. Оттам нататък ще бъде много важно да се гарантира доброто изпълнение, да се инвестира в висококачествени проекти. В доклада на вашата комисия се посочва, че в тази област ще е необходимо комисията да предостави допълнителни насоки. В официалния си отговор на доклада има насоки за държавните помощи и за подпомагането на развитието на проекти в тази област. Като цяло, службите на комисията ще продължат да подпомагат прилагането на програми чрез различни дейности, например чрез изграждането на капацитет в държавите членки. Накрая, нека опомена, че през новия програмен период ще трябва да продължаваме да обменяме опит. Ще трябва да продължи обменът на опит между отделните държави членки и региони. В това отношение докладът на палатата и докладът на вашата комисия могат да бъдат много полезни. Also, ich habe ja nichts dagegen, dass hier alle noch eine... Председателката. Нямам нищо против това, че те първа предстои някои субекти да се учат, но не бива те да се учат за сметка на дънакоплаците. В доклада на Сметната палата съвсем ясно се заявява, че няма добавена полза на ниво Европейски съюз, че няма добро съотношение разходи-ползи. представителя на генералната дирекция. Нямам какво повече да кажа. Що се отнася до реинтеграцията? Да, имаше проблеми поради проблеми с мрежата. Те не са пряко свързани с управлението на проекта. Изискването за подобряване на достъпа до мрежата е законово задължение по директивата за вновима енергия 2009 и държавите членки трябва да прилагат тези правила. Доклада за ВЕИ, за напредъка по ВЕИ, по тази директива, дава анализ на административните и технически бариери и пречки в отделните държави членки. Това беше за мрежата. Darf ich die Frage nochmal aufgreifen des Rechnungshofs, der die Mittel, бе казано, че предстоим да се заделят средства в четворно по-голям размер за следващия програмен период. Но какви са изводите от настоящия доклад на Сметната палата? Какво ще бъде предприето в отговор на нейната критика? Бихте ли взели отношение? Uh... Yes, following this uh, mandatory allocations. След задължителното разпределение в новата законодателна марка, ресурсите за нисковъглеродни разходи са се отвоили приблизително. Това не е само за ВИ, а и за енергийна ефективност в сгради, предприятия, устойчиво градско развитие, интелигентни мрежи и така нататък. Сключихме партньорски споразумения с всички държави членки с изключение на една. Водим преговори по оперативните програми. 27 вече са одобрени, баланса между инвестициите в ВИ и другите инвестиции в тази сфера е, върват отдолу нагоре, т.е. на базата на анализ на потребностите и данните от държавите членки. Различното сега, в сравнение с предишното поколение програми, е, че имаме целите до 2020 и 2030 година. Имаме директива за ВЕИ, имаме национални планове за ВЕИ, така че имаме по-стратегическа основа, върху която да се извършва програмирането. Also gehen die Ergebnisse nirgendwo ein, wenn ich das jetzt mal so... Тоест резултатите няма да бъдат отчетени по никакъв начин. Това според мен е много жалко. Думата има още веднъж докладчикът. Děkuji за слово, пани председкиня. Аз si myslím, е, Благодаря, госпожо председател. Мисля, че основната цел на Европейския парламент, както и на Сметната палата, бе да направи така, че европейските средства да се разходват е, надлежно. Теоретично погледнато това не е проблем. Истинският проблем е по време на периода на планиране, както и задаването на регулаторната рамка. И в бъдеще трябва да подкрепяме ВИ. Това ни задължава и политиката в тази сфера. Сметната палата ни дава много интересен пример а, за различни видове въпроси Целите трябва да бъдат зададени така, че наистина да подкрепят е, най-висококачествените проекти, които могат да привличат и частно финансиране. Това трябва да е основната ни цел за следващия програмен период. Благодаря. Благодаря. Няма други желаящи да вземат думата. Преминаваме към следващата точка от дневния ред. Размяна на мнение с Световната банка и СОНЕ и нейните агенции. Приветствам с добре дошъл от името на ОНЕ, господин Пиетро Гуацо, както и господин Пьер Арзе. От името на Световната банка сред нас са господин Емблат, господин Палучи, госпожа Харпер и госпожа Голдштайн. Започваме с представителите на Обединените нации. Господин Гуацо, имате думата. Благодаря, госпожо председател. Аз съм заместник директор на представителството на ОНН в Брюксел. Искам първо да ви благодаря, госпожо председател, благодаря и на уважаемите депутати за поканата. Ние сме изготвили една презентация в три части. Първата част е по-обща. Аз ще я представя, след това господин Глацо ще ви представи в по-големи пред подробности системата на управление и след това ще разгледаме един конкретен случай, случая на УНИЦЕФ, който е примерен за цялата система. Също така искам да ви предам поздрави от е, новия отговарящ е, за мониторинга. Това е госпожа Бетина Туци. Тя в момента поема поста си. Вие знаете, че това е изключително важно за нашите взаимоотношения, защото в рамките на нашите взаимоотношения тя ще е, е човека за контакт в рамките на нашата дейност по рамковото споразумение за финансово и административно сътрудничество. Тоест, е, в е, Брюксел има много силно представителство на агенциите на ООН, 28 са представени тук, е, съвсем наблизо до парламента и има възможност за огромен обмен. Много е полезно да развиваме този тип сътрудничество и обмяна на информация. Ние високо оценяваме тази възможност Приготвила съм една презентация, само от 10 слайда. Тук ви показвам първо отношенията на партньорство между Европейския съюз и ООН. Е, партньорство, което съществува от дълги години, което е установено добре, е, закрепено с административни разпоредби и е, което покрива практически целия свят. Също така да ви припомня, винаги е важно да знаем това, да ви припомня защо всъщност си сътрудничим. От 2008 година бе извършена една независима оценка от Европейската комисия. О не нямаше нищо общо от това. Тази оценка бе поръчена от Европейската комисия. И там се поставиха някои ключови компоненти, които обясняват защо е толкова важно да си сътрудничим двете институции. Първото, първия резултат, всъщност това не бе коментирано изрично, но трябва да го напомним – е, че двете системи имат споделени е, ценности е, за един мирен свят. И това абсолютно спомага на нашите взаимоотношения за така гладкото протичане на нашето сътрудничество. Какви бяха резултатите от тази независима оценка? Първо, каква е добавената стойност за Европейския съюз да работи с ООН, именно, че се работи в страни на криза или след криза и много често Обединените нации са единствения партньор, който може да даде възможност на Европейската комисия да се намесва в определен контекст. Също така бе подчертано, че системата на ООН има доста бърза възможност да изпраща донори на място, има привилегирован диалог с правителствата, има опит на място, има присъствие, неутрална е. е също системата на ООН се ползва с легитимност – защото когато се предвиждат определени дейности, които имат политически заряд, примерно свързани с избори, ООН има възможност да работи, както и за координиране на донорите. Също така, ООН може да се възползва от подкрепата на Европейския съюз за получаване на мандат, защото би било изключително трудно всъщност да имаме този мандат, ако нямаме вашата подкрепа. Европейския съюз също благодарение на ресурсите си ни дава възможност да имаме по-засилено въздействие благодарение на критична маса инвестиции това дава по-големи резултати при нашата намеса. Ето тук са представени някои цифри. Даваме ви представа колко е важно нашето сътрудничество 2013. Милион и 600 хиляди евро са били предоставени през системата на ОНЕ. И, както знаете, е, приноса на Европейския съюз в е, системата на ООН е, се извършва главно през предварително планирани действия, проекти или програми, т.е. това са целенасочено отпуснати средства 1 милион 630, милиард 630 милиона. 2013 1 милиард за развитие и 630 милиона за хуманитарна помощ. Виждате графиката, средствата нарастват последните 3 години, главно поради нарастването на хуманитарната помощ кои са основните ни партньори. Виждате три четвърти практически от средствата минават през шесте основни е, програми. Програмата за развитие, е, УНИЦЕФ, е, програмата за прехрана и земеделие за беженци, тук също ви представям една, според мен, интересна информация, именно какви са доходите, е, приходите за някои от е, агенциите на ООН и какъв процент от тези средства идват от е, Европейския съюз. 1,9 за програмата за развитие но е, за други програми тази цифра стига до е, много, до между 6 и 7% средно, но стига до 70% за някой. Тук ви представяме 10 основни страни, в е, които работим съвместно. И както виждате, Основно работим в е, страни, които се намират в криза или след криза. Сирия, Палестина, Ливан, Нигерия, Нигер, Зимбабве, Мадаскар, Сомалия, Южен Судан в останалите години, горе-долу контекста е същия. Тоест, това е изключително важно. Основната част от нашите взаимоотношения между ООН и Европейския съюз се е, ситуират в страни в криза или страни след криза там, където Европейския съюз намира добавена стойност в своите взаимоотношения с ООН. Тук са отделните области, в които е, работим. Няма да говоря в подробности. Вие разполагате с е, слайдовете. 30% са хуманитарна помощ, основни услуги са 22%, това са 50% реално от дейността ни т.е. дейност свързана с е, кризи и период след криза. Както знаете, съществува административна рамка, нарича се ФАФА, т.е. рамковото споразумение за финансово и административно сътрудничество от 2003. Там се регулират административните процедури за сътрудничество. Там се разписват как е, работим. През феврари тази година бе добавено едно приложение към този документ, за да се отчете новия финансов регламент на Европейския съюз. Съществуват механизми, които ни дават възможност регулярно да обсъждаме проблеми, с които се сблъскваме и да предвиждаме съответни е, дейности. Два са тези инструменти. Едната е работната група на ФАФА. Тя се е, ще, се, ще има заседание в началото на следващата година. Веднъж годишно заседаваме. Има представители на ООН и на Европейската комисия. Освен това има и един по-лек е, механизъм в Брюксел, който се нарича обща референтна група, отново създадена от представители на, комисия, на Европейската комисия и ООН. Там обсъждаме по-конкретни структурни проблеми, но свързани с е, непосредствените дейности в е, определени страни. Съществува също така и един постоянен диалог. Там разработваме заедно с Европейската комисия насоки и е, така наречените често задавани въпроси, т.е. една административен инструмент, който е достатъчно гъвкав и дава възможност да работим заедно. Както колко сме видими, това е изключително важно за нашето сътрудничество. Искам да отбележа два-три елемента, които за мен са много важни. През 2006 година и 2008 подписахме много важни документи, един общ план за действие и насоки за повишаване на видимостта. Наясно сте, че в нашите е, взаимоотношения има задължение да включваме към всички договори, които сключваме, едно, е, един работен план за е, видимост, така да се каже задължени сме да го правим, е, да имаме също така и съответните отчети. По този начин е, успяваме да преодолеем и някои трудности, защото знаете, че голяма част от нашите взаимоотношения са, свързват и с е, донори от други страни. Е много трудно да се управлява въпроса за видимостта. И малко коментари за прозрачността, също много важна. Мога да ви кажа, че нашите основни партньори от 2014 та програмата за развитие на ООН ние, тя се намира под номер едно за индекса за прозрачност. Огромни усилия бяха направени от 2012 на базата на статистика да дадем възможност посредством на вътрешни одити да се развива прозрачност. 81% от средствата, които се отпускате през ООН, минават през вътрешен одит на ООН. И заключенията дълго, отдавнашно, добре установено взаимодействие сме установили помежду си, е, споделяме ценности, ангажименти, макар че имаме известни разлики. Много често е, документи, изготвени от парламента и е, комисията, са текстове, които ние можем да признаем и изцяло. Ние си партнираме в много конкретни и специфични обстоятелства на кризи. Европейската комисия е решила да работи в системата на ООН повече дори отколкото в миналото. Именно защото е, за нея по този начин се получава по-голяма добавена стейност за дейността. За да се позволи да съществуват две системи на управление една до друга, ние е, работим е, на базата на оценка на отделните стълбове и считам, че е абсолютно е, задължително да има по-голяма степен на увереност, е, е, така че Европейския съюз да ни предоставя повече информация, да е спокоен, че нашата система работи така както трябва. Продължаваме да се опитваме да подобрим комуникациите и предвиждаме да е, преминем към взаимоотношения, които да се основават повече на е, контрола, на анализа на е, това, което влиза на входа и да разглеждаме много внимателно е, резултатите, които сме получили. Благодаря. Благодаря. Представителят на УНИЦЕФ също помоли да вземе думата. Представителите на УНИЦЕФ са госпожа Ндияе, господин Кори, госпожа Видек и госпожа Питерс. Кой от вас желая да вземе думата? No. Uh, uh, Благодаря, почитаеми депутати. Казвам се Педро Гласо и представлявам офиса на контролерите на ОНЕ. Ще говоря за реформите, които направихме. От началото на мандата на Банкимун 2007 година той се ангажира да трансформира ООН. Обеща подотчетност, рентабилност и прозрачност. Много реформи приложи той е, за начини на работа, за да се увеличи прозрачността, подотчетността и се въведе една одитна система, която може да проследява къде се разходват средствата и дали по начина, по който трябва. От 2007 година изминахме дълъг път, създадохме институции, субсидиарни организации, въведохме вътрешни контроли, които бяха нужни, за да се гарантира ползването на средствата по надлежен начин. В ежедневната си работа ние прилагаме международно прияти счетоводни принципи, преди следвахме собствени такива, но сега цялата система следва международните стандарти за, публичен сектор, за публичния сектор. Там се дава по-ясна информация за ползвателите на нашите доклади. Освен това, имахме е, въвеждане на автоматизирани системи, които дават възможност е, за онлайн достъп до цялата ни дейност. Освен това, имаме рамка за вътрешен контрол, както и рамка за е, управление на риска. Това ни дава възможност да разполагаме с контролни механизми, за да можем да откриваме и да се борим с измамите. Освен това, създадахме различни слоеве на защита и отчетност, както и прозрачност. Първото е свързано с начина по който прилагаме проектите си. Във всеки проект в тази сфера имаме екипи, които наблюдават и правят така, че да сме сигурни, че средствата се разходват целесообразно. Освен това имаме екипи за оценка – те правят така, че да сме сигурни, че резултатите от прилагането на проектите отговарят на нашите очаквания. Освен това, създадахме две служби в нашата система. Първата е офиса на омбудсмана и след това е службата по етика. Така Отделни лица могат да се обръщат към тези служби в случаи на измами, корупция или отклоняване на средства от страна на ползватели, за да има защита и подаване на сигнали. Третият слой за увеличаване увеличаване на прозрачността е слоят с аудитирането. Всяка агенция на ОНЕ има вътрешен екип за аудит, който е независим и се отчита пряко пред управителния съвет. Имаме и външни аудитори. Това са външни аудитори на различни държави членки на ОНЕ, те предоставят външен одит и след това имаме съвместно звено за инспекции, пак надзорен орган, който се занимава с хоризонтални теми, свързани с отделните ни агенции. Работата на екипите по наблюдение, мониторинг и външните и вътрешни аудитори се координира от независими аудитни комисии – което, с които разполага всяка една от нашите агенции. Нашите агенции се отчитат пред съвещателния комитет по административни и бюджетни въпроси. То надзирава изпълнението на бюджета на всяка една от агенциите. Всичко това се координира от отделните ни управителни съвети. Както знаете, всяка агенция има своя управителен съвет. Това може да бъде изпълнителен съвет, който се отчита пред общото събрание. Във всяка един от тези управляващи органи имаме представители на държавите членки. Ето тук се вижда, че имаме отделни слоеве и така създаваме възможността да се намали измамите или риска от измамите да намалее и да има по-голяма рентабилност и да се извлече максимална полза и стойност от доларите, които влизат а, в нея. That is why we're confident that... За това сме убедени, че нивото на дебати тук нашето партньорство трябва да се развие от това, с което разполагаме сега, съсредоточено върху процеси и проверки за достоверност в нашите офиси по страни. Често се вглеждаме конкретно в конкретни проблеми и правим оценки на стълбовете. Тази инфраструктура, която сме създали за вътрешен контрол, ще ни даде възможност да преминем към бъдещето и дебатът ни да се насочи върху измерването на въздействието на проектите, които изпълняваме и техните резултати. И в това партньорство искаме един подход към управление на риска, в който да идентифицираме рисковете, пред които сме изправени при изпълнение на съвместните проекти и риска да бъде сведен до преглъщаемо ниво this commitment from the Secretary General to increase transparency, accountability. Казах, че нашия генерален секретар иска да има по-голяма рентабилност, прозрачност и отчетност. Прилагането на всички тези мерки показва и на нас и на държавите членки на ООН, че може да се вярва в системата, която сме изградили. Сега ще дам думата на колегата Фатумата от УНИЦЕФ. УНИЦЕФ е отличен пример за това, как всичко това работи заедно. Dank, bitteschön. Thank you, Mrs. Uh, Mrs. Chair. Uh, Благодаря. И моето представяне е много кратко. Uh, we can go to the second, please. Вторият слайд, ако обичате. Second slide. Okay. Uh, the point of this slide really is to Идеята тук е да ви покажа накратко как УНИЦЕФ като агенция на ООН работи заедно с Европейската комисия, за да направи така, че парите на Съюза се управляват добре и се защитават децата. Съзнаваме механизмите в Европейската комисия, знаем какво внимание се обръща на финансовите регламенти, както и на спазването на същите. Моят офис а, а, за вътрешен одит и разследвания всъщност се е ангажирал и е интересен, разби... и заинтересован, разбира се, да работи с а, вас по този въпрос. Следващия слайд. Е, вълнуват ни отделните ни служби в държавите членки. 128 е, държави работи УНИЦЕФ. Голямата част от вътрешния одит се съсредоточава върху одит на оди... Е, офисите по страни. 70... Извинете, 64% от парите отиват там. Със също така работим или аудитираме регионалните офиси, чиято цел е да ревизират контролните системи на национално ниво. Освен това обръщаме внимание и на изграждането на системи в целия УНИЦЕФ. Това се, са се занимава нашият е, щаб. Също така е важно да се знае, и колегата преди мен говори по въпроса, че всички вътрешни одити на унице са публично достояние. Те са изчерпателни. Обикновено във всички тях имаме становище за това как работят контролните механизми. Имаме три типа становища обикновено. Едното е по управлението, т.е. структурата на службата, на офиса в тази държава. Следващото е по самите програми. Разглеждаме мобилизирането на средства, планирането, отношенията ни, отношенията ни с партньорите. И накрая операциите или оперативната дейност обществените поръчки или поръчките. Разглеждаме складовете, управлението и така нататък. Гледайки тези доклади, Европейската комисия може да получи много информация за това как УНИЦЕФ разплаща средствата, които получава от ЕС. В УНИЦЕФ също забелязваме, че вътрешния одит играе много важна роля в удостоверяването на верността и за това, че ние управляваме средствата на Съюза адекватно Ние участваме в тези мисии за проверяване на фактите. Искам още повече да сме въвлечени, за да може информацията много лесно да стига до лицата, които са дошли да я проверят. Освен това, в тези мисии участваме активно, когато се поиска и информация. И поради и правилата ни, е, може би тя не е пряко налична за проверяващите, затова ние участваме, за да предоставим тази информация, за да, да гарантираме европейски, пред Европейския съюз как разходваме средствата. Освен това, участваме повече при тези отчети, защото наистина искаме да видим как работи Европейския съюз интегрирайки повечето а, практики на комисията в тези на ООН. Още една важна роля имаме, когато УНИЦЕФ а, прилага програми в определени държави. А, той засилва системите в съответните държави, например системите за поверителност и включва системата Включването на европейската система в тази на ООН ще ни даде възможност да работим по-добре в отделните държави, с които така ленче работим. Занимаваме се с европейските фондове, както и с много други, както виждате. Имаме подобрение не само по средствата, извинете, по управлението на средствата от Съюза, но и от други. Ако погледнем системите за управление на програмите, оперативните програми и така нататък, ще видите, че ние понякога гледаме и вертикално европейските средства. Ако подобряваме работата по европейските средства, това означава подобряване на работата по всички средства, по които, с които разполагаме. Що се отнася до пряката ни работа, мисиите за проверка на фактите, Имаме работен план за вътрешни одити, можем да се съсредоточим върху конкретни типове безвъзмезна помощ или се съсредоточаваме върху конкретни проекти, или да речем до щатното разписание, заплатите. Ако разглеждаме това, пък сравняваме информацията, която вие искате с тази, която ние предоставяме. Също така, понякога бюджета от един ваш грант се сравнява с реалните разходи, за да може да зададе допълнително ниво на гарантиране. Сътрудничеството ни, трябва да кажа, че имаме тясно сътрудничество и с ОЛАФ, приехме в ООН едни и същи указания за разследване като ОЛАФ и Олаф е, или поне беше катализатор за тази инициатива. Приехме тези указания, ще бъдем оценявани по тях. Имаме много неформални връзки с Олаф по време на посещението си тук ще имам заседание и с тях, за да видим какви са текущите разследвания в ОНИЦЕФ. Това е отличен обмен на информация, но отвъд и над това ние си обменяме също така и най-добри практики на годишните срещи, които имаме. Обменяме също така стратегии, що се отнася до смягчаване на риска. Благодаря. С това приключих изложението си. Благодаря ви за вниманието. Мисля, че с това приключихме с изказванията на представителите на ООН. Благодаря ви за информацията и за усилията, които сте положили при подготовката. Сега се питам как бихме могли да използваме информацията, която ни предоставихте. Вече излязоха два специални доклада на Европейската сметна палата относно достъпа до документи на ООН, в които се изразява критика. Изразихме критика във връзка с липсата на публичност, във връзка с липсата на прозрачност относно разходването на инвестираните от нас средства. За това ви благодаря, че се отзовахте на поканата ни да участвате в днешното заседание. Радвам се, че нещата са се подобрили. Какво би било интересно за нас? Например, въпросът за газа. Съвместно с вас вече сме направили редица инвестиции в ивицата Газа. Газа е сред основните бенефициенти. Палестинският автономен орган е сред основните ви бенефициенти. Като се има предвид войната в региона, би било интересно да узнаем колко от инвестициите в газа наистина са довели до някакви конкретни резултати и колко инвестиции са завършили с провал. Ако не можете да ни дадете подробен отговор сега, можете да ни го предоставите в писмена форма. Ако сега нямате желание да вземете отношение по този въпрос, мога да дам думата на представителите на Световната банка. Заповядайте. Просто да ви кажа, че не е възможно да отговорим с uh, подобна информация. Нямаме налична в момента. Крайната ни цел е да установим приятелски отношения. Не виждам колеги от комисията, които искат да вземат думата или не. Дерек Вон. Благодаря. Госпожо председател, благодаря на нашите гости и за изложенията им. Ще направя една обща бележка, която ще прерасне във въпрос към всички наши гости. Вашите представения бяха на доста високо ниво. Поставихте акцента върху процесите, но аз лично не разбрах как точно се изразходват средствата. Въпросът е дали средствата се изразходват надлежно, т.е. дали се предоставят на подходящите организации, например. Ще ви дам пример. Конкретно финансиране бе предвидено за областта на здравеопазването и образованието. Но представителят а, на място ни каза, когато бяхме на мисия, че средствата са били поставени в държавния бюджет. Не получих от вас конкретна информация за това дали се разходват надлежно средствата. Представенията ви поставиха акцента върху процесите на по-високо ниво. Председателката, имам въпрос за доверителните фондове, които се съфинансират от Европейския съюз. В миналото в известна степен получавахме обобщение информация. Би ми се искало да получа от вас информация в писмена форма. Je, Peut-être sur deux, deux, trois éléments, je vais relever, parce que... Два или три елемента има в тези въпроси, но по-конкретно за трансфер, е, е доверителните фондове. Що се отнася до системата на ОНЕ, трябва да знаете, че е, ние имаме много ограничено участие в тези фондове. Основната част от тези фондове, не мога да ви дам процент, но примерно 80 или повече от около 90% от средствата, които предоставяте на ОНЕ, се отпускат посредством програми и проекти, които са изключително конкретни. Тоест, ние се споразумяваме с Европейската комисия за това как да изглежда проекта, как да се отчита. А, ние работиме в усмирителна риза, така да се каже. Когато работим с средствата от Европейската комисия, в системата на ОНЕ рамката е изключително, изключително добре е, дефинирана, включително и е, по режима на контрол. И е, въпроса за достъпа до документи. Казах е, преди малко и аз е, също дискутирам с е, представителите на Сметната палата по този въпрос още няколко области. Има много-много ограничения, в които двете системи на управление не са стиковани. Например, достъпа до документи е, тип лични. Когато се прави някаква проверка е, за услугите на даден експерт. И вие можете да поискате да видите всички документи, които са свързани с средствата, разходвани за този експерт, участието му в търгове и така нататък. Нашата вътрешна система поставя някакви ограничения за достъп до тези документи. Става дума за две системи за управление, които трябва да си е, сътрудничат в този момент. И има моменти, да, където има известни разлики. Много са ограничени, но става дума за определени типове документи. И работният ни план тази година е да работим именно по тези видове документи, абсолютно конкретни, за изглаждане на разликите между двете системи. Не, не мога да кажа, че е, е огромна работата. Ще излезем с резултати. А за газа е, отбелязвам си, мисля, че това, което е изключително важно и тук е, трябва да сте наясно, че в Брюксел има огромно представителство на ОНЕ. И когато искате конкретни данни за конкретен случай, елате при нас. Ще видим заедно за какво става дума, независимо в коя област. Независимо е, откъде е, излиза проблема или вашите притеснения за видимостта и така нататък. Ние тук в края на краищата ни се плаща, за да внимаваме всички тези неща да се случват така както трябва. Ние сме тук, за да ви предоставяме информации сме на ваше разположение. В е, всички случаи системата на ООН е, няма отношение към бюджетните помощи. Е, и в взаимоотношенията с вас също нямаме отношение към това. Ние работим с проекти и програми. Gracias, Madam Chair. Eh, intentaré contestar uh, de una manera general la... Благодаря, госпожо председател. Нека се опитам да отговоря общо на въпроса на господин Вон. Изпълняваме проекти на правилните места и насочваме средствата чрез правилните организации. Ще се върна на последния слайд от изложението си, в който казвам, че трябва да отделим по-голямо внимание на формулирането на конкретни цели за всеки един проект. Работим в рамките на партньорство, партньорство между Европейската комисия и агенциите на ООН. В рамките на това партньорство установяваме какви са потребностите от проекти в отделните страни. С други думи, разглеждаме конкретните потребности на отделните страни в конкретни области. Разглеждаме и альтернативите за изпълнение на конкретните проекти. Предлагаме на комисията проекти, по които има нужда от финансиране. Прави се анализ на това дали има по-ефективни альтернативи за изпълнение на конкретните проекти. Този анализ се извършва от нас. Възоснова на този анализ комисията взема решение дали да отпусне финансиране или не. Най-краткият и прост отговор на вашия въпрос е да, насочваме средства към правилните места, използвайки правилните агенции. Мога да кажа това, тъй като всички проекти, които изпълняваме, се основават на реалните потребности по страни, така както сме ги анализирали предварително с помощта на представителствата на агенциите си по места, както и на координационните си служби по места. Така Европейската комисия инвестира в подходящите проекти. Združených národov za благодаря на представителите на ООН за доклада. Аз бих искал да очертая една област, която е изключително важна за нашето сътрудничество между Европейския съюз, ООН и контролните органи. Та, смятам, че е много важно да кажа следното. ООН е управлява също така фондове, предназначени за различни хуманитарни дейности. Видяхме колко много агенции се финансират от тези средства Говорихме за необходимостта от контрол, стана дума за вътрешен, външен одит. Всичко това е много важно, за да има доверие от страна на гражданите. Това доверие гарантира именно възможността регулярно и целенасочено да се използват средствата. Генералната асамблея е приела резолюция преди известно време за е, независимостта на всички контролни органи. Те не могат да изпълняват функции, контролните си функции, ако не са такива. Затова е изключително важно какво се случва с независимостта е, вътре в самите организации – от една страна, ние трябва да сме наясно какви са подходите, трябва да сме наясно също така и с използваните системи за отчетност и счетоводство при отделните е, потоци е, средства. Има поне две различни системи на счетоводство и трябва да се търси някаква възможност за съчетаването им или хармонизирането им, за да може да имаме и по-сравняеми, по-ефективни проверки. Също така смятам, че е много важно в е, тези взаимоотношения между вътрешен и външен одит да бъде гарантирано максимална степен на сравняемост на различните видове одит. Защото в противен случай ще се изправим пред набор данни, които не могат да бъдат сравнявани. Тоест, е, нашето сътрудничество трябва да постигне и договорено за това какво да се съдържа в отчетите, как да бъде поднесени тези данни, как, достъп до какви данни да имаме, но също така трябва да се изчистят и хармонизират максимално контролните механизми за да могат е, процедурите на проверки да оперират максимално в рамките на едно международно счетоводство. Имам един въпрос, който почти щях да забравя да задам. През е, февруари 2009 година посетихме ООН във връзка с Косово. В Косово имаше твърдения за измами, извършени от служители на ООН. В Нью Йорк след като бяха минали много години в опити за разкриване на тези измами, установихме, че не е възбудено наказателно преследване срещу тези служители на ОНЕ, които бяха заподозрени в измами. Продължава ли това да е така или междувременно сте снели имунитета на своите служители, за да бъде възбудено наказателно преследване? Ако не сте им снели имунитета, би ми се искало да знам как това се вписва в високите етични стандарти, за които говорихте в началото. You, Благодаря, госпожо председател. Ще взема накратко отношение по въпроса за това, как гарантираме надлежното разходване на средствата. Ще се спра върху някои от механизмите, въведени от Европейската комисия, като например оценката на стълбовете. В УНИЦЕФ, например, се прави оценка на 6 стълба. Извършващите проверката и комисията предлагат редица мерки, които като цяло на ниво ООН наистина проявяваме воля да приложим. Тези мерки са насочени към счетоводните системи, системите за възлагане на обществени поръчки и други. Във всички организации на ОНЕ проявяваме воля за извършването на оценка по стълбове. В добавка към това се извършва оценка на ниво агенции на Европейския съюз, както и на ниво Европейска сметна палата. Извършва се проверка на устойчивостта на нашата система за управление на средствата. Всички тези механизми следва да гарантират на Европейския съюз, че УНИЦЕФ е организация, на която могат да бъдат доверени европейски средства. Що се отнася до безвъзмезната финансова помощ, предоставяме на Европейския съюз така наречения донорски доклад. В него излагаме как сме използвали помощта. Разбира се, не сме съвършени, проявяваме воля за постоянно самосъвършенстване. Проявяваме воля да докажем, че средствата са били разходвани надлежно и целесообразно. Аз съм вътрешен аудитор на УНИЦЕФ и мога в качеството си на такъв да заявя, че разполагаме с цялостна система. Това, разбира се, не означава, че тази система функционира добре по места. Понякога се назначават нови служители, които не са запознати с системата или пък възникват спешни ситуации. когато има някакви наредности във връзка с прилагането на системата, ние ще сме първите, които ще ви докладват за това в докладите си за вътрешен одит. Всичките ни вътрешни одити са независими. Изготвя се доклад за изпълнителния съвет или за общото събрание. Дори когато имаме връзки с представители на тези органи, продължаваме да работим независимо и в съзвучие с общите стандарти. Това са общи международно признати стандарти. Всеки пет години се извършва проверка на дейността ни възоснова на тези стандарти. Когато в службите на УНИЦЕФ има някакви проблеми по места, това не означава, че общата система, която прилагаме, не функционира. Когато установим някакви проблеми, ние сме първите, които докладват за тях и полагат усилия за решаването им. Много е важно също така да отбележим, че всички организации на ООН имат своя гореща телефонна линия. Всеки, който установи някакви наредности, например незаконно присвояване на средства, може да се свържи с тези горещи телефонни линии на всички нива. Имаме и система за подаването на сигнали за нередности. Тази система защитава онези, които подават сигнали за предполагани измами. Тази система на ниво ООН постоянно се укрепва. Повод за това бе случаят с Косово. Той наистина ни отвори очите. Все още не е решен въпросът с Косово, но случаят там придаде публичност на механизма ни за подаване на сигнали за нередности. Това е една сравнително нова система, както в ОНЕ, така и в други международни организации. Целта е да бъдат защитени нези, които подават сигнали за предполагаеми измами. Опитът с тази система не е изцяло положителен, но поне имахме повод да я укрепим. И стана ясно, че когато се подават сигнали за нередности, това може да се отрази върху финансирането. Давате ми знак да спра до тук. Благодаря ви за вниманието, председателката. Благодаря, имате думата за да отговорите на въпроса ми. Съвсем накратко, госпожо председател. Знам, че вътрешните аудитори, както и външните такива, следват международно признати стандарти. Всички аудитори в агенциите на ООН следват едни и същи стандарти при изготвянето на аудиторските си становища. Общото събрание, освен това, ни инструктира да прилагаме счетоводна не счетоводна система възоснова на касовата наличност, а счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване. За първи път всички финансови отчети ще се основават на тази система. Няколко думи за разследванията, за имунитета и безнаказаността. Що се отнася до измами, в които предполагаемо са били въвлечени наши служители, мога ясно да заявя, че не въжи принципът на имунитета, нито пък, че има нито има безнаказаност, въпреки че това са служители на ОНЕ. Нека ви задам още по-конкретен въпрос. През изминалите две години на колко ваши служители е бил снет имунитетът? We need to come back to you with this information. I am sorry, but... Ще трябва да проверя. Тогава ще мога да ви дам информация. Съжалявам, но сред нас няма представител на правната ни служба. Ще ви отговоря в писмена форма, както на въпроса за газа, така и на този въпрос. Благодаря ви. И ние имаме правила, които не прилагаме. Няма никакъв проблем обаче да се създава добро впечатление ние в известна степен сме шампиони в тази област. Господин Тойрер, имате въпрос към представителите на Световната банка ли? Те първа предстои да им дадем думата. Сред нас са господин Емблад, господин Паулучи, госпожа Харпер и госпожа Голдштайн. Благодаря, госпожо председател, уважаеми депутати, дами и господа. Благодаря ви за възможността да ви информирам за нашата работа в партньорство с Европейската комисия. Тя е от е, изключително значение и е много, много странна. Реално тя е стратегическа за постигане на общите ни цели. И ако мога сега да говоря по-конкретно за е, резултатите, ефективността от вашите средства, управлението на финансовия риск и отчетността по е, финансовото споразумение. Ще се опитам да се отдалеча от микрофона, за да не създавам толкова шум. Oh, I'm sorry. Okay, it's just I have such an echo. I'm assuming everybody could could hear me. Apologies. Um, what I'm going to go through quickly today. Is... Ако мога по бързичко да мина сега през структурата, няколко информация от финансово е, естество. Всичко това е представено в слайдовете. Как се е развило нашето партньорство в годините, ще говоря. Техника вероятно трябва да направи нещо за този шум, казва председателката. All right. Is that better? And do the translators hear me? Сега се надявам, че ме чуват преводачите. Благодаря. Как е, се разви нашето партньорство с е, комисията? Сега имаме вече и подписане на скоро рамково споразумение. Ще говоря за оценките по отделните стълбове. Ще говоря и за нашата рамка за достоверност. Групата на Световната банка всъщност включва пет отделни институции. Няма да ги представям в подробности, но нека да ви кажа, че Банката за реконструкция и е, развитие и е, Международната финансова корпорация се възползват от е, ограничен капитал с, предоставят заеми с ниска лихва, като набират средствата на международните пазари и ги отпускат на съответни страни, които могат да върнат дълговете, така смята, с, с, с страни, които имат ниски приходи. Остана, Международната асоциация за международно развитие е друг компонент от нашата група. Те работят с най-бедните страни или с страни, които не могат да получават кредити по други линии. Някои островни държави влизат в тази група когато отпуска, ние отпускаме помощи или заеми с огромни намаления и работиме главно с донорите от е, ОССР. 173 ма са членовете на Международната е, Асоциацията за международно развитие. 53% от средствата идват от Европейския съюз. С това ще приключа с представането на институциите. Каква е стратегията на нашата група? преди две години бе приета стратегия, одобрена от управителния съвет преди около година. Целта е да се, приклю... да се борим с крайната бедност и да може да се сложи край на нея до 2030 година. Става дума за доход от под 1 долар и 25 на ден, цифрата да стане 3% в световен мащаб хората, които имат такъв доход. Реорганизираме се с цел да сме банка, която предоставя решения, т.е. събираме и опит от най-добри практики по света, за да предоставим знания, финансиране и работещи партньорства в помощ на тези най-затруднени страни. И в този дух работим с комисията по основните компоненти знания, финансови помощи и техническа помощ за иновации и за разработване на политики. Кои са водеж, кое, кое, кое е в ръководството на Световната банка, виждате борда на директорите. Това е ключова част от нашата структура на управление. 25 директори сформират борда на директорите. Те представляват отделни страни. Страните членки общо на Европейския съюз разполагат с 28,5% от правата на глас. Мисля, че 9 от директорите притежават тези гласове. Те не действат, разбира се, като група. Много често имат общи позиции, обаче при дебатите. Тук виждате най- страните с средни доходи, най-големите от тях. Румъния е, е четвърта или пета в този списък 1,3 милиарда тази година са кредитите за тях. Най- тук виждате Индия, Пакистан, Бангладеш са страните, които получават средствата от Асоциацията за международно развитие. Тук виждате разбивка по сектори. В много големи подробности няма да го коментирам, но сектора, който получава най-много финансиране е публичната администрация и реформи. Там имаме и много голям опит. След малко ще говоря и за това как се развива нашето партньорство с Европейския съюз сега, когато работим с някои от новите страни членки. И така стигам до партньорството ни с Европейския съюз. За нас ЕС и Европейската комисия са ключови стратегически партньори в сътрудничеството за развитие и е, в е, извършването на реформи и в Европейския съюз и извън него. Тоест, нашето партньорство има много измерения. От една страна финансово такова, както казах, е, страните членки на ЕС са най-големия притежател на акции и най-големия донор. Европейската комисия сама по себе си е третия най-голям инвеститор в доверителни фондове 3,2 милиарда долара в последните 5 години възлиза сумата, която те са инвестирали. Става дума обаче и не само за финансови измерения. Ние работим по политики и структурни реформи с акцент върху климата, енергията, работихме за срещата на върха за климатичните промени, програмата за намаляване на въглеродния диоксид и така нататък. Разглеждаме и въпросите на е, нестабилността, на развитието на частния сектор, не само по отношение на финансирането, но и по отношение на политиката и климата за финансиране, инвестиции. Работим много по темата енергетика, както извън Европейския съюз, а отскоро и вътре в Европейския съюз. Какво се стараем да постигнем? Е, опитваме се да разработваме, така да работим за лидерство, за така, цялостно или глобално мислене имаме. Нашите цели са много, много сходни с основните политики, формулирани в е, документите на Европейския съюз също така. През последните 4-5 години връзката ни с Европейската комисия се разшириха. Първо работехме главно с генерална дирекция Девко по хуманитарни въпроси. Сега работим и с е, генерална дирекция Регио за проблеми вътре в Европейския съюз, особено в новите страни членки в е, Южна Европа след е, кризата с еврото. Гърция, Кипър, Италия и новите страни членки. Там работим по въпроса за финансирането, освояването на структурните фондове. Работим и с Сметната палата. С тях имаме дългогодишно сътрудничество. Скоро подписахме споразумение по някои от въпросите, които се коментираха за достъп е, до информация. Не винаги предоставяме документи, но има протоколи и механизми да предоставиме достъп на Европейската сметна палата до съответните документи. С Олаф подписахме меморандум за разбирателство наскоро. Той покрива всичко обучение, съвместно разследване, достъп до документи. Планираме да разширим и контактите си с, вас, Европейския парламент. Моят колега Паулучи се занимава с това. Работим директно с Европейския съюз Примерно от нас бе поискано в качеството ни на неутрален орган да оценим Митническия съюз Европейски съюз Турция и да дадем препоръки за подобряването на неговото функциониране. Работим и по мерки за изграждане на доверието между двете страни all of these in the interest of time, but uh, we, we have... Имаме е, ред водещи проекти. Споменах, че работиме за цената на въглерода като се опитваме да поставиме тази цена на пазарни начала, като използваме до голяма степен модела на схемата за търговия на емисии на ЕС. Работиме също и по въпроса с енергетиката, както и по проекти за реконструкция, примерно Афганистанския доверителен фонд също за създаване на работни места в по-нестабилни системи. Това са основни така, проблеми, примерно процеса и натиска, създаден от миграцията в Европейския съюз. Опитваме се да работим също и по проблемите за освояване на европейските средства. Става дума за работата ни в Европейския съюз за достъп до различни видове финансиране по структурните фондове. Работихме по изготвяне на карти за бедността в Гърция, Кипър, по програми за социална защита работим и програми за повишаване на конкурентоспособността там. И накрая по отношение на разбивката на средствата, които се предоставят от Европейската комисия, около 93%, които получаваме отиват в доверителни фондове, които се управляват от, по, от получателите, т.е. Не, не са директно управлявани от банката. Едно цяло и 6 милиарда е сумата. А останалите 8%, това е една финансово не голяма сума, но там се финансира анализи, техническа работа, където търсиме ефекта на мултиплицирането, например изготвянето на карти на бедността в Европейския съюз, за да може да се оцени е, къде да се насочват потоците от европейски средства. И сега малко история. Рамковото ни споразумение бе подписано от 2001 година. Тогава се увеличи значително и финансирането от ЕСА в групата на Световната банка. 2009, след много трудни дискусии, бих казала, подписах, казал, подписахме второ рамково споразумение за 5 години, което даде стимул и е, за създаването е, в последствие на е, финансовия регламент в Европейския съюз. Ние отчетохме всички изисквания, които имахте в дискусиите, особено изискванията за е, отчетност и сега ще отчетем всичко това в е, новото приложение към споразумението. Два, две са механизмите на финансиране, използвани от банката на базата на новия финансов регламент на ЕС, директно управление, където се е, финансират е, дейности, извършвани от персонал на банката и консултанти, включително изготвяне на аналитични и технически системи. А по-голямата част от средствата се управляват не пряко от страните получателки или други органи. Като вече начина на работа е от ключово значение. Там създаваме една обща система или съвместна система на управление. Тя се базираше на предходния регламент и сега заедно с комисията имаме задачата да видим как ще да усъвместим тези два режима на работа някои от разликите в новото рамково споразумение. Е, какви са основните черти? Ние е, в духа на това, което говори господин е, Вон, ние се ориентираме към отчитане на резултатите и въздействието, което е било планирано. В такъв смисъл даваме индикативни резултати за всяко финансиране от комисията. Е, предоставяме много по-голяма яснота и ясни изисквания по отношение на съдържанието и графиците е, в, е, посредством доклади за напредъка и окончателни доклади. По-голяма яснота се постигна и за това как да се е, решават различни проблеми. Това звучи твърде бюрократично, но всъщност по този начин се, засил, се ускорява изпълнението на проектите. Защото именно този проблем ни бавеше преди. Също по-ясно е как, е, какви са разпоредбите за съхраняване на документи. В рамковото споразумение се отчете, че политиките, че трябва да се работи на базата на насоки и че трябва да отчитаме и насоките на комисията. И до голяма степен изчистихме там, където имаше разнобой, особено по отношение на графиците. По отношение на това, доколко са видими вноските на Съюза, това вече е записано в рамковото споразумение, ще има стандартизиран начин а, за записването му в отделните видове вноски. Както казах и по-рано, оценката на стълбовете е ключ към непрякото управление. От 2008 насетне започнахме това. Надявам се да продължим да го правим. По новото рамково споразумение ще имаме и система за вътрешен контрол. Независими аудити ще се провеждат счетоводна система, която предоставя точна информация, след това правила и процедури, които дават възможност за надлежното управление на безвъзмезната помощ. Също така имаме правила и процедури, които показват прозрачността на обществените поръчки с средства, които идват от Европейската комисия. In addition to, to this, um, освен това, всички средства, които се дават от комисията на проекти и програми, са обект. Много ви моля да приключите, казва председателката. Just to say then, quickly going through this slide, that... И така, намесваме се в различни етапи от живота на проекта. На следващия слайд се вижда това. Имаме нови видове отчетност, където имаме съответните доклади за рентабилността, не само финансови доклади, а чисто описателни такива. Имам два слайда за управление на финансови риск. По независимите проверки в банката много хора се занимават с това. Те подават своите доклади по надлежния ред нагоре в иерархията. Трите отдела, които са споменати тук, отдела за вътрешен одет, отдел за независима оценка и този за институционен интегритет, също се занимават с това на 400 човека. Провер... Проверяват твърдения за измами, както и оценяват работата. Продължаваме нататък. Резултатите от надзор, иницииран от Европейския съюз. Работим с Европейската сметна палата. Говорим за дефиниции, непреки разходи. Това е всъщност е, въпросът или проблемът, е, поради който подписахме споразумение, затова 0,02% ще бъдат е, разплатени след една проверка. Нито едно от твърденията не е свързано с измами, а само с непълна документация и най-вече сроковете за съхранение на документи, които при нас са различни. И на последния слайд, това се отнася до заключенията, Световната банка определя основните принципи на Европейската комисия и парламента, които са рентабилност, резултатност и никаква толерантност към корупция и измами. Смятаме, че новото рамково споразумение подобрява основата на нашето партньорство и що се отнася до резултатността и що се отнася до достоверността и гарантирането. Направили сме оценка на стълбовете, ще продължим да го правим. Казах го доста бързо, но наистина имаме много стабилна система, която и се занимава и с откриване, и след това с разследване. Последната фискална или финансова година имаше двама служители, които са уволнени от Световната банка, така че правилата се прилагат на практика. Партньорството се развива. Очакваме да продължим да работим с Европейската комисия, що се отнася развитието и що се отнася до самия Европейски съюз. Много ви благодаря. Председателката, благодаря ви. Исках да имаме възможност да зададем и въпроси, но вие с дължината на изказването си ни отнехте доста от времето за въпроси. Имам въпрос за нулевата търпимост спрямо корупцията и измамите. Има случай на измама в Гана, в който са замесени трима донори – Европейският съюз, Великобритания и Световната банка. Европейският съюз не знаеше, че има отношение към тази измама? Защо не сме били информирани? Защо не е било гарантирано сътрудничество между донорите? Аз лично от целия този казус останах с много лошо впечатление. Бях неприятно изненадана. Говорихте за дейността, която извършвате в Европейския съюз. Имам предвид слайд номер 10 от изложението ви. Бихме ли могли да узнаем какви суми инвестирате в кои държави членки на Европейския съюз? Бихте ли могли да ни посочите данни и за размера на инвестициите в държави извън Европейския съюз за 2013 година, например в областта на интегрирането на ромите? Господин Тойрер,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 Отличен напредък е, че имаме такова споразумение с, между Европейския съюз и Световната банка. Ние сме третия по големина донор към Световната банка. Ако погледна своето посещение в Вашингтон и дискусиите, които се проведаха по време на предишния ни мандат в тази комисия, обсъждахме също така дали ще бъде възможно Европейският съюз да получава информацията, която получават държавите членки. Доколкото разбирам, проблемът е, че нямаме достъп до документите, които се представят на одитния комитет или на изпълнителните директори. Може ли да кажете това възможно ли е сега по рамковото споразумение и пълноправното членство като Европейски съюз е ли предпоставката да се даде достъп до тези вътрешни документи? Благодаря. Колегата Пирински. Благодаря. Споменахте, че банката работи с Кохезионния фонд, Структурния фонд, както и непрякото управление заедно с държавите членки, за да можем да получим това, което всички искаме. Крайни резултати, които съответстват с програмираните. Може ли да кажете какви са вашите заключения, за какви ще бъдат необходимите стъпки за подобряване на ефективността на тези фондове, крайните резултати, ефикасността и до каква степен това се дължи на някакъв липса на капацитет, на умение за финансово управление или измами, които всъщност представляват големи проблеми, а може би и двете, които са еднакво важни. Така или иначе, какво мислите вие? Е, Thank you very much. Um... I'm gonna have to do what uh, the, the UN... Благодаря. Ще направя това, което правят колегите от ООН. За Гана. Аз не съм запознат с казуса. Информацията, която се предостави пред вас, трябва да бъде е, фактически точна и коректна. Какво правим в Европейския съюз. Да, разбира се, можем да ви предоставим детална разбивка на а, доверителните фондове и нещо, което е свързано с въпроса, който се зададе. Какво правим? Това, което правим е повече свързано с техническо подпомагане, т.е. консултантски услуги и с възстановяване на разходите. Т.е. Не, не вземаме пари от Европейската комисия и да ги плащаме след това, да ги изпращаме, извинете, след това а, за използване. Не, ние предоставяме съвети на румънското правителство, а, за да видим как те ще преструктурират образователния си сектор, как кандидатстват за иновативни проекти, извинете, и как изобщо отговарят на предварителните условия. Това, по което работим, що се отнася до държави, които вземат преки кредити от нас, както изграждането на капацитет в България, Румъния, Кипър – Даваме отново такива съвети или консултантска помощ Латвия, Унгария, Кипър, Гърция, Словакия Италия. Там също помагаме, помагаме и на шведското правителство с оценка на тяхната конкурентно способност. Това е след нашия доклад Doing Business. Ще ви дадем точните суми, можем да ви дадем таблица тъй като не работя лично по тези въпроси, едва ли мога точно да ви кажа какъв ще бъде баланса между финансовото управление и а, измамите. Така че не мога да кажа нищо по въпроса. Ich muss mich jetzt als Fan der Weltbank äußern, weil ihr сега ще трябва да се изкажа в качеството си на почитател на Световната банка. Докладът Doing Business за нас е много важен източник на данни когато работим по трети страни, но и по държавите членки на Европейския съюз. Въпрос за интеграцията на ромите. До момента безуспешно се опитвахме да получим информация за конкретните мерки и инициативи в тази област. Всъщност могат да бъдат изброени отделните инициативи, но нямаме информация за конкретните действия по тях. Доколкото разбирам, средствата на Европейската комисия се използват от вас по места в държавите членки. По този въпрос работим с държавите членки е, как те използват структурните фондове на Съюза за предоставяне на консултантска помощ за изграждане или изписване на карти за бедността. Не, не отделяме допълнителни, допълнителни средства. Понякога трудно освояват средствата, така или иначе. Освен това работим с Европейската комисия по един а, фонд за интегриране на ромите, но там правим повече аналитична работа и проучвания. Това е, работим с Генерална дирекция регионално развитие. Ще се възползвам от възможността да задам следния въпрос. Не веднъж говорихте за новия финансов регламент. Нововъведението в финансовия регламент е разпоредбата за използването на новаторски финансови инструменти. Ползвате ли такива и как? Да, а... Е, по финансовите инструменти не сме мислили по този въпрос. Това е включено в споразумението, но банката все още не се занимава активно с това. Казахме на колегите от комисията, че ако решим да тръгнем в тази посока, то тогава ще се направи оценка по стълбовете, но за момента нямаме интерес в тази, към тази тематика. Конкретен въпрос какво бихте посъветвали нашите държави членки по отношение на освояването на европейски средства? Ново, аз не мога лично да го предоставя. Оперативните колеги от нашите дирекции могат да го направят. Всичко зависи за коя държава, от това за коя държава се говори. Необходими са, разбира се, консултации, свързани с финансовото управление. Важно е да знаят какви, скви средства разполагат, какво са разходвали, къде са отишли парите. Правим функционални прегледи също така на разходването на средствата. Благодаря, колега Шолдес. Uh, благодаря колегата Шолтеш. Glede na slišano tako strani Združenih narodov kot Световне банки се ми е, порая. Като се има предвид е, това, което чух тук от Световната банка и от ООН, си мисля, че вероятно трябва да помислиме и за бъдещето, да направим крачка на там. И евентуално да поискаме да получим конкретни е, информации, да получаваме такива и в бъдеще. А и да нам... мислим за един по-конкретен механизъм за обмен на информация – Разбира се, без да навлизаме в по-деликатните сектори. Но като начало бихме могли да предвидим да има някакъв начин за механизъм за обмяна на информация. И с ООН, и с Световната банка, защото в края на кращата това са много важни наши партньори. Благодаря ви. По въпроса за това как да продължим да си сътрудничим, бих казала, че трябва да зададем на комисията въпрос във връзка с прилагането на споразуменията. Би било добре тя да ни даде конкретна информация по този въпрос. Има немалка, немалко информация, но основният въпрос е дали тя наистина достига до нас. Представителката на комисията госпожа Люке, генерална дирекция Сътрудничество за развитие. Въпросът ви е за това как прилагаме рамковите споразумения. Мисля, че и двете страни имат максимален интерес във възможно най-доброто прилагане на тези споразумения. Скоро и по-точно до края на тази година ще бъде подписано ново рамково споразумение. Радваме се, че разполагаме с нова рамка – Мина доста време, докато бъде разработена тази рамка, тъй като трябваше да постигнем взаимно разбирателство по конкретните концепции и дефиниции. Тази нова рамка е много полезна, тъй като ще засили бъдещото ни сътрудничество. Кой бе другият ви въпрос? Въпросът е по какъв начин възнамерява комисията да информира парламента за прилагането на рамковите споразумения? Как ще гарантирате предоставянето на по-голямата част от тази информация на парламента? По-голямата част от взаимодействието ни се извършва по линията на партньорството между двете организации. Разполагаме с информация, например под формата на конкретни статистически данни, която ще можем да ви предоставим. За нас няма никакъв проблем да ви предоставим по-подробна и конкретна информация. Първият въпрос, по който бихме искали да ни предоставите по-конкретна информация е Гана. Ще продължим да следим развитието по този въпрос. Съжалявам, госпожо председател. Установих, че забравих да отговоря на въпроса на господин Терие. За съжаление няма да мога да го удовлетворя напълно. Член 17 гласи следното. При поискване и възоснова на взаимно договорени процедури, Световната банка следва да предостави на Европейската комисия цялата информация по финансови процедури, които частично или изцяло се управляват от Европейския съюз. Окончателното решение се взема от нашия борт на директорите те вземат решението за това как желаят да споделят тази информация. Европейската комисия е третият по големина вносител в поверителни фондове, но тя не е най-големият вносител в бюджета на Световната банка. Най-големият такъв е Международната асоциация за развитие. Председателката благодаря на представителите на Обединените, Организацията на Обединените нации и на Световната банка. Ще продължим контактите си и в бъдеще. Благодаря ви, че се отсовахте на поканата ни. Много е важно да продължим взаимодействието си, да продължим дебатите, тъй като ние трябва да сме наистина добре информирани. Благодаря ви за участието. Следващото ни заседание е тази седмица в четвъртък. Закривам заседанието.